Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, благодаря за доброто чувство, с което ме посрещахте, благодаря за честността и благодаря за конкретните въпроси и позиции, с които изразихте вашите очаквания като членове на Европейския парламент. Аз съм впечатлен от качеството е, от познанията, с които подхождате към темата и е, интензивността, с която защитавате вашите позиции и е, това, че вие очаквате много от настоящите и бъдещите предложения на комисията. Трябва да намерим пътища, трябва да намерим начини тези различни позиции да бъдат интегрирани. И аз искам да отправя молба към двамата председателите председатели на комисии, при теми, които а, засягат не само една комисия, да се намерят а, начини за заинтересуваните колеги от повече две или три комисии да се осигури своевременно съдействие, така че те да могат в ранен момент да а, гарантират своето участие. Аз съм убеден, че следващите пет години ще са решаващи. Те ще решат дали ние ще можем да наваксаме пропуснатото. Това става не само чрез европеизация на цифровата политика, това става и по пътя на законотворчество, но също така чрез модерация, чрез стандарти, чрез регулация, но и чрез нерегулация и се радвам, а се надявам също, вие да бъдете критични, но честни партньори, тази вечер аз е, до голяма степен е, усетих очакванията ви и ще направя всичко възможно да ги изпълня. Грация. Благодаря. Благодаря, господин Йотингер, и за този апел. Мисля, че с колегата Бузък ще се възползваме. Сега давам думата на колегата Бузък за заключителни думи. Преди края на изслушването. Имате думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички представители на европейските граждани, които са днес с тук. Имаме неправителствени организации, медии и всички вие, които наблюдавате нашето изслушване на интернет сайта на Европейския парламент. Радваме се, че сме заедно с вас. Благодаря също така на всички евродепутати. Благодаря ви за въпросите. Голямата част от въпросите бяха от комисията ИТРА и комисията по култура. Около 30% обаче бяха от други комисии – ИМКО, Юри и Либе. Сътрудничеството между комисиите беше отлично. Благодаря ви, колеги, за това. На първо място, може би, трябва да кажа, че благодарим на вас, господин заместник-председател на настоящата комисия, за отговорите на нашите въпроси. Знаем, че вие бяхте успешен комисар с ресор енергетика. Европеизацията на енергийния проблем бе един от най-важните проблеми пред вас преди 5 години и вие се справихте много добре. Желаем ви успех е, и в е, цифровата економика, обществото, е, трансевропейските мрежи и далекосъобщенията. Говоря от името на комисията ИТРЕ. Желаем ви успех през идните пет години. Имам а, отлични новини за членовете на моята комисия. Следващото изслушване е утре в 9 часа сутринта. Мисля, че това е полезна информация за вас. Рано сутринта ще се видим. Господин Моредас, който отговаря за научните изследвания и новаторството. Отново ви благодаря. Благодаря на моя съпредседател. Благодаря ти за отличното сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество успяхме да проведем това сложно изслушване. Благодаря ти. Искам и аз да кажа няколко заключителни думи. Е, искам да благодаря много на господин Бузек за любезните думи, но и за това, че беше на разположение. Е, благодаря и на господин Йотингер, благодаря на колегите. Много ми хареса, че по време на това изслушване имахме 45 изказвания, е, имаше много комисии, които участваха, казахме култура, индустрия, е, включиха се и въпроси, които са свързани и с е, създаването на цифровата економика, както и създаването на едно цифрово общество. Точно това и възнамерявахме да направим и смятам, че успяхме. Сложихме в центъра на диалога плурализма, творчеството, едно предизвикателство за устойчивото развитие и според мен това беше Прекрасно. Сега искам да ви кажа няколко думи накрая. Извинявайте, много ви моля за тишина. Тишина. Има съобщения. Първо трябва да кажа, че, както знаете, ще направим оценка на това изслушване. Тези две комисии ще го направят и трябва да кажа, че ще има заседание на координирането на ИТРА и КУЛТ при закрити врата утре сутрин на 30, на 30 септември. Извинете, извинява се председателката, след обяд от 18 до 19 в АСП 1Г3. Искам да благодаря от ваше име и на преводачите за усилията им, които работиха толкова късно и се надявам за всички и това да е било много полезно изслушване. Благодаря. Uh, Спазихме времето идеално.